Драги колеги, мисля, че е редно да започнем заседанието, тъй като имаме някои точки в дневния ред, които изискват време за обсъждане. Затова не можем да отлагаме началото повече. Добре дошли на всички. Искам да припомня на колегите, че гласуването започва в 10.30. Ако сте забравили картите си, моля да се снабдите с тях. И сега започваме заседанието. Благодаря ви. Добре дошли на всички. Искам да започна с приемането на дневния ред. Това е точка втора от него за дне... това заседание. Има обаче една промяна в дневния ред, свързана с отлагането на доклада на господина Лухан за постигането на обществено, териториално и економическо сближаване като необходима предпоставка за по-нататъчното развитие на Съюза не беше възможно да се преведат измененията и за това не можахме да организираме гласуване за днес, поради което докладчикът помоли да се отложи е, гласуването на заседание на комисията на 27-28 септември. това е единственото изменение. Приема се дневният ред в такъв случай. Както обичайно, в интернет се излъчва пряко нашето заседание. Сега можем да приемем и точка трета от дневния ред, одобрение на протокола от заседанието, проведено на 2 и 3 юни. Протоколът е на разположение на членовете на комисията. Ако по време на заседанието няма възражение срещу този протокол, в края на заседанието, му той ще, на заседанието той ще се смята за прият. Е, сега съобщения на председателя. Има две-три съобщения, които искам да обявя пред вас. Унгарска делегация трябваше да имаме. Да, това е много важно. За първи път е, имаме такава делегация. Искам да приветствам колегите. Имам четири имена, Томаш Феледжи, министър на националното развитие. Радваме се да ви видим тук. Чаба Гелени, е личен секретар на министъра. Благодаря ви за присъствието. Госпожа Андрея Ханзарош е, не знае дали е тук. А, да, и тя е тук. Добре дошли и ви. Госпожа Ханзерош е ръководител на отдел в Министъра за регионалното развитие и господин Томаш Ковач, заместник секретар. Uh, fact, like take... На Министерството на европейските въпроси. ако искате да се включите в дискусията, с удоволствие ще ви дадем думата. Второто, което искам да ви кажа е за заседанието на координаторите. Имахме заседание на координаторите в Страсбург и координаторите предложиха следните теми. Първо, комисията да внесе устен въпрос пред Европейската комисия за основните насоки на бъдещата политика на сближаване. Комисията е, иска този въпрос да се обсъди през първата сесия през октомври. Второто решение беше проект на резолюция за приключване на дебата, коя, който проект да бъде внесен от комисията. Секретариатът ще разпространи проект на резонарядното съседание на 6 септември. И там ще бъде отразена позицията за бъдещата политика на сближаване. 27-28 септември е крайният срок и тогава ще гласуваме резолюцията. Вторият устен въпрос е за настанителната политика. Ще бъде отправен към съвета. Координаторите се споразумяха върху текстовете на двата устни въпроса и тези текстове са раздадени на членовете на комисията. Също така разисквахме становищата изготвени от комисията Реги. Първото е за финансовото регулиране и финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Съюза. Там се изисква становище от наша страна. Това становище ще бъде изготвено от групата на НП. Още не зная е, името на човека, всъщност Ян Олбрихт ще е докладчик. Второто а, е, становище е стратегията на Европейския съюз за плекси. Виктор Бастинаро а, е, се предлага като докладчик а, от социалистическата група. И третото становище е посветено на брутния вътрешен продукт като мерило на благоденствието в променещия се свят. Господин Жан-Пол Бесе ще е докладчик. Ако няма други предложения, смятаме тези решения за одобрени. Третата тема, разисквана от координаторите, бе учредяването на специална комисия за политическите трудности и бюджетните източници за устойчиво развитие на Съюза след 2013 година. Съкръщението е ШУР. ШУР ще се нарича тази нова специална комисия. Искам да ви кажа, че вече се проведе първото заседание на комисията. 98 членове и подгласници има в тази комисия. 17 са от комисията Реги. Това е добро присъствие. Надявам се, че колегите от Реги ще бъдат активни в работата на тази специална комисия която има една година за изпълнение на задачите си и ще изготви позицията на парламента по основни въпроси, засягащи развитието ни след 2013 година. Искам да ви уведомя, че все още предстои да обсъдим с координаторите как да направим връзката между нашата дейност и дейността на специалната комисия и как да следим работата на тази специална комисия. Сега искам а, да а, приключа точка четвърта от дневния ред. И а, сега отново с нас е господин Руди Демот, министър-председател на регион Валония и на френската общност. Той изпълнява длъжността председател а, на съвета а, по отношение териториалната политика и политиката на сближаването през следващите 6 месеца. И той е отново с нас и днес за да ни представи приоритетите на Белгийското председателство. Програмата и приоритетите в областите от интерес за нас. Надявам се, че ваш представител ще присъства на заседанията ни през идните месеци, защото навлизаме в много важна фаза на практика последната фаза от подготовката ни за периода след 2013 година. Без по-нататъчно отлагане искам да ви дам думата за вашето изказване. Благодаря, госпожо председател. Искам да използвам възможността да кажа, че ще бъдем очаровани от това да участваме и да споделяме с вас работата ви. Това въжи за моите колеги и за мен. Госпожи и господа евродепутати, чест е за мен да ви представя Белгийското председателство на Съюза на Европейския съюз и да ви представя програмата, работната програма на председателството по отношение политиката на сближаване. Преди всичко искам да ви кажа, че политиката за економическо, обществено и териториално сближаване е е първостепенен приоритет за белгийското председателство. Е, знаете, е, Обичайно се казва, че председателството няма свое мнение. То не взема участие в дебатите, но има приоритети. Бъдещето на политиката е, на сближаване за периода след 2013 година е именно такъв приоритет. Защо? Преди всичко това е въпрос на политическа програма. Знаете, че през есен Комисията ще обнародва петия си доклад за сближаването. В този доклад ще се съдържа е, детайлен анализ на положението в тази област. Е, ще се отговори на въпросите докъде сме стигнали в сближаването на нашите економики, как тази политика допринася и ще допринася за стратегическите цели на Съюза, как тази политика се обвързва с другите европейски политики и с политиките на държавите членки. Ето това са някои а, висящи въпроси, които още сега стоят. В доклада ще се а, съдържат и първите насоки за бъдещето на политиката на сближаване след 2013 година. Каква ще бъде глобалната архитектура на тази а, е, структурна политика? Какви ще бъдат а, е, е, стратегическите и фундаменти? Как да бъде обвързана тя с стратегията Европа 2020 година? Как да бъдат отразени в тази политика определени предизвикателства, в частност това за устойчивото развитие? Какви са приоритетите, върху които ще е, се съсредоточи тази политика и най-сетне как да бъде осигурена максимална ефективност на инструментите, наречени структурни фондове? Госпожи и господа евродепутати, депутати, госпожо председател. Доста подготвителна работа вече е била извършена по тези теми. Имаше шести междинен доклад по сближаването, проучване региони 2020, имаше доклад Барка е, участие в този дебат имат и бившите комисари по регионалната политика, сред които и вие, госпожо председател. Министрите на регионалната политика многократно засягаха тази тема в разискванията си. Било в Марианския лазне миналата година при чешкото председателство или напоследък в Сарагоса при испанско председателство. Е, Европейският е, съвет също се е занимал с тази политика миналия март месец и е, прие, че е, политиката за сближаване трябва е, да бъде част от изпълнението на стратегията Европа 2020 година. Е, на 14 юни съветът прие заключение за стратегическия доклад 2010 година относно изпълнението на програмите 2007-2013. На пленарно заседание на 14 и 15 април членовете на Комитета на регионите приеха доклад на колегата от Германия Михаил Шнайдер за бъдещето на политиката на сближаване. Най-сетне вие самите, госпожи и господа депутати, от доста месеци интензивно разисквате тези теми и сте приели много резолюции. Миналата седмица дори имаше такава резолюция, свързана с приноса на регионалната политика на Съюза към борбата а, с економическата и финансова криза, особено в рамките на цел 2. Впрочем, с внимание ще прочета позицията за бъдещето на политиката на сближаване, която ще приемете днес. Накратко, било в комисията, или в съвета, или в парламента, в столиците на държавите членки или в техните региони, е важно днес всеки да разсъждава, да анализира и да скицира белезите на а, тази политика. С обнародването на петия доклад за сближаването при Белгийското председателство, ние, госпожи и господа, ще навлезем реално в същината на темата. Е, и тук не става дума само за график. Политиката на сближаване преди всичко е политика в предписана от договорите и за това тя е напълно правомерна. За Белгийското председателство тази политика цели изпълнение на определена цел – економическо, социално и териториално сближаване в Съюза с цел уравновесено европейско съзидание. Това е особено вярно в контекста на сегашното економическо и социално положение защото все още не сме излезли от кризата, а нейните последици за заедостта и социалното сближаване са пагубни. Чрез известието си за стратегията Европа 2020, комисията посочи доколко кризата е осветила структурните слабости на, на, на економическото развитие в Европа. Значи, структурните фондове са фактор на растеж, траен растеж за регионите, за териториите, за европейските градове. Участието на структурните фондове в економическото развитие позволява да се използват много важни лостове, да се използват структурни механизми с дългосрочен, благотворен ефект за економическото развитие и за създаването на на работни места. Политиката на а, сближаване, а, нима тя не е а, един фундаментален инструмент съпътстващ задълбочаването на вътрешния пазар. Какво да кажем за ролята и в рамките на стратегията 2020 година? Трябва да ви кажа, че тази стратегия а, наистина а, е, има в сърцевината си политиката на сближаване, защото структурните фондове са инструменти е, за привеждане в действие на стратегията. За белгийското председателство е желателно капацитетът за действие на Европейския съюз чрез е, структурните фондове да бъде запазен и дори укрепен. Политиката на сближаване остава важен вектор за подпомагане на регионалното развитие на цялата територия на нашия съюз. Това е важна политика за Европа и нейното бъдеще е приоритет в програмата на Белгийското председателство. Белгийското председателство, госпожи и господа, стъпва върху максимално благоприятна основа. Работата на предишните е, председателства, прекрасната работа на председателството на Испания и на Европейския парламент. Тук мисля за приемането на нормативните проекти за упростяване на общата уредба и на уредбата на Фонда за земеделие. Основните трудности в дебата по време на Белгийското председателство ще се свързват е, с уместността и условията за резултатност на бъдещата политика на сближаване. Има ли Европейския съюз нужда от тази политика за економическото си развитие? Ако отговорът е да, как да я изпълним? Предлагаме на държавите членки да разсъдят в две посоки. Първо, да насочат, да мислят за насочване на приоритетите към конкретни теми на участие и на намеса във връзка с стратегията Европа 2020. Тоест трябва да се види кои приор... тематични приоритети са най-подходящи за а, структурната политика и с какви а, средства да постигнем целите си. Трябва а, да организираме такава тематична целенасоченост. В този смисъл ние ще работим върху методологията пар... в партньорство с комисията за постигане на стратегическите цели. Също така ще работим за обвързването на политиката на сближаване с другите политики и инструменти в Европа. Ще анализираме сравнение на методите на участие и принос, участието на различните регионални структури, местните структури в постигането на целите и осъществяването на общностните политики. Също така ще работим върху съответствието между структурните фондове и координацията между ФЕДЕР и Европейския социален фонд. Втората насока на работа за държавите членки е географската насоченост на политиката на сближаване. Това означава да се допълни целта на сближаване с целта регионална конкурентоспособност и заетост. За кои региони, за кои приоритети и при какви условия да се постигат тези цели. Значи, е, по-обща плана ще искаме да усъвършенстваме преходните режими и различните форми на модулиране на общностните помощи в зависимост от е, благосъстоянието и степента на развитие на регионите. Бългийското председателство ще е, третира и други въпроси, свързани с архитектурата на политиката на сближаване, като да кажем въпроса за градските центрове, мегаполисите. Струва ми се, например, че трябва да помислим повече за понятие като достъп до услугите. Зная, че и вчера това беше предмет на вашите разисквания. Всичко това ще бъде обсъдено, особено по време на неофициалното заседание на министрите на политиката за сближаване на 22 и 23 ноември тази година в Лиеш. Вече поканих вашата председателка, госпожа Хюбнер, на това заседание. Сията желае Както казах в уводните си думи, с най-голямо удоволствие ще се явявам пред вас, за да ви дам отчет за свършената работа. Също така, развитието на териториалното сътрудничество трябва да бъде анализирано. Трябва да си зададем въпрос дали има някаква принадена стойност създаването на макрорегионални стратегии. Това е въпрос толкова по-актуален, като се има предвид, че комисията в съвета по общите въпроси през декември ще предложи стратегията си за Дунав. Ние ще имаме конференция и на а, високо ниво за териториалното сътрудничество на 30 септември и 1 октомври в Турне. Госпожо председател, госпожи и господа, е, приключвам изказването си, уверявайки ви в това, че съм изцяло на разположение на вашата комисия. Смятам, е, че е максимално важно да поддържаме диалог между нашите институции. Можете да разчитате на белгийското председателство, защото то възприема ролята си като улеснител на диалога между институциите. Благодаря ви за вниманието. Е, Благодаря, господин министр. Искам сега да дам думата за дискусия. Господин Ламберт Ван Нисълрой е първият записал се за изказване. Благодаря много. Вчера вечерта проведохме обсъждане с националните парламенти за това как можем да работим в е, контекста на тази комисия. Като председателство, Белгия е една от страните, които, има най, е, които имат най-голям опит с е, управление на много равнища. Така че това е добре. Но искам да е, изтъкна тук нещо, което е важно. Вчера говорихте за значението на политиката за териториално сближаване. И за да направим този въпрос съвсем реален и конкретен, е важно тук да участват и регионите. Лисабонската програма възлагаше твърде е, големи задачи на държавите членки и на комисията – но стана ясно, че всъщност регионите много по-добре могат да покрият тези изисквания, защото 70% от инвестициите в дадена държава членка са в регионите, така че е необходимо нещата да добият по-добра форма. Говорихме също за идеята, че около 2020 година трябва да се стигне до пакт, териториален пакт с, с държавите членки и с регионите. Изпратихме е, това предложение, тази идея до Баросо, до Ван Ромпой и е, те я приеха много благосклонно. Изглежда, че това е доста разумно предложение. Разбира се, във всяка страна има различна структура, различна администрация, но мисля, че има смисъл, ако се стартира годишна програма, всяка държава членка да се съгласи да провежда тази програма през регионите. И това да не е просто празни думи, а действително да доведе до такива резултати. Така че мисля, че трябва да помислим затова в началото на новия законодателен период да влезем в нещо като договор, ако щете, с регионите. Говорим е, за основните инициативи. Имаме добри примери. Е, например, конвента на кметовете – това е много добър пример. Заседанието на конвента се проведе в пленарната зала на Европейския парламент и там присъстваха стотици и кметове. Говорим също така за въпроса за енергийната ефективност, която ще, изисква доста ресурси и средства. Говорим за емисиите на въглероден двокис, говорим за схемата за търговия с емисии. И всичко това са въпроси, които си е, струва да се обсъдят. Може би е, би било добре вие да станете посланник на тази идея през следващите няколко месеца в рамките на дните на отворените врати. Това ще е перлата в короната – Госпожа Хюбнер каза, че сме говорили за дългосрочните елементи на политиката. Това е вярно. Но исках да попитам, бихте ли могли да включите този въпрос в дневния ред на неформалните срещи на министрите? Поканили сте е, госпожа Хюбнер като председател на нашата комисия на неформалната среща на министрите, но на практика имаме вече традиция за това е, и членове на комисията ни да присъстват на тази неформална среща, нещо, което се случваше по време на Испанското председателство, така че си струва да го обмислите. Председателката, още един въпрос. Елизабет Шретер, моля. Благодаря. Аз с голям интерес разбрах, че се интересувате главно от въпросите за развитието на структурните фондове в географски аспект. Това естествено е много важно и централна роля тук играе въпроса кой регион и с каква цел ще бъде въвлечен в това сътрудничество. До момента има принципа за разпределение по брутен вътрешен продукт. Франция и доклада Штиклиц поставиха въпроса, че това не е най-добрият критерия. Има ли и други критерии, които да се обвържат с брутния вътрешен продукт, така че да се опишат ситуациите в регионите по-добре. Има, е, казва се, <clears throat> например, че региони, които има региони, които имат е, брутен вътрешен продукт 75% над средния за Европейския съюз, но пък там има голяма безработица. Какви са критериите според белгийското председателство? Maybe we still take one more question from... Да чуем още един въпрос. Франсуа Фонси. Благодаря, госпожа председател. Както каза и Елизабет, нашата група много би искала към критериите на за брутния вътрешен продукт да се добавят и други критерии във връзка с политиките, които трябва да предприемем особено, що се отнася до борбата с промените в климата. И така, господин министър, председател, какво смятате? Бихме ли могли е, по региони да говорим не само за брутен вътрешен продукт на глава от населението, но и на емисии от въглероден двуокис? Ето, например, ако Говоря за своя регион. Там въглеродният отпечатък на глава от населението е много по-висок, отколкото в други региони и заради транспорта. Така че а, не е ли добре да вземем предвид и този тип критерии, като емисиите? Могат да се добавят и други критерии от сорта на биологично многообразие, култура. Всичко това трябва да е част от оценките е, на проектите по тази политика. Господин Демот има думата. Euh, euh, благодаря. Много благодаря за тези въпроси. Първо, по въпроса на господин Ван Нистелрой за участието на градовете и регент, Напълно съм убеден, че стратегиите, които можем да прилагаме на европейско равнище, са обречени на неуспех, ако не успеем да включим в тях регионите и градовете. напълно наясно сме, че е, критериите и показателите за изпълнение, които залагаме сега са нещо абстрактно и нямаше как да се постигнат резултати, ако не участваха регионите. Много добре знаем, че сближаването се основава на един основен елемент и това е политическата воля да се прилага стратегическа политика. Съгласен съм с принципа, който стои в основата на политиката и може би не сме разширили достатъчно обхвата на участието, може би нямаме достатъчно средства за проследяване, за мониторинг, за да сме сигурни, че се постигат успехи. Но все пак искам да ви уверя, тъй като виждам, че има голямо съгласие по това предложение, че бих могъл да бъда посланник на тази идея. Като пример, нека да ви кажа, че в Белгия, например, се е създал механизъм, според който всички федерални институции участват в успоредно прилагане на стратегията за, две, за периода до 2020 година. Това е Белгийската стратегия до 2020 година, която ще се е, е, прилага паралелно. А през септември ще представим стратегията, извинете, плана за приложение. И може би това не е най-съвършеният начин да се работи, но мисля, че това е много добър начин да се работи. И ще го представим в неформалните срещи на съвета. Ще говорим за тази политика и специално ще включим точка в дневния ред по този въпрос. по въпросите на госпожа Шуптер и господин Алфонси. Днес трябва да отговорим на важни въпроси. Как точно да квалифицираме и как да определим количествено преразпределението на средствата по региони. Дали брутният вътрешен продукт е достатъчно добър критерий, с други думи. Смятам, че е добре да се добавят и други критерии, и други методологии, и други агрегати. Тук няма да навлизам в економическата теория на господин Сен, лауреат на Нобелова награда, защитава а, агрегатите като критерии. Тоест, за да се постигне економически развитие, е необходимо да се разглежда цял спектър от критерии. Ето, например, предлага се критерият за емисиите на въглероден двуокис. Не знам дали е, е, тези емисии могат да се разглеждат като <clears throat> елемент от бъдещ агрегат, а, е, но все пак си струва да се вземе предвид този критерий. Също така въпроса за 75% трябва да се взема предвид, особено когато говорим за постепенно преустановяване. Ето, например, ако при някой е, брутния вътрешен продукт на глава от населението е 76% от е, средното, какво да правим? Ако някой е положил е, усилията за да развие нещата, да надмине 75%, трябва ли той да остане без подкрепа? Така че е много важно да се разгледат альтернативните фактори, альтернативните елементи и да не се взема предвид само брутния вътрешен продукт. Ето, например, е добре е да се разгледа безработицата като фактор. Струва си да се обсъди този въпрос, но сега няма да имаме време да не влезем в подробности. При всички положения аз с ентусиазъм подкрепям това предложение. Знам, че трябва да включим и допълнителни критерии. Разбира се, това ще отнеме време и не бих искал да ви оставям с впечатлението, че искам тук да започнем една подробна дискусия за макроекономическите принципи. Но ако имаме цели за економическо развитие и за безработ... и за заетост, които да се постигат за в бъдеще, тогава трябва да се вземат предвид повече критерии, а, от, а не само брутни вътрешен продукт. Господин Бастинар. Благодаря много, господин министр. Искам да ви благодаря за вашата посветеност и за това, което казахте. Нашата комисия много се радва на Белгийското председателство. Е, знаем, че е необходима добра подготовка и за формалните, и за неформалните срещи, за да има добра кохезионна политика. Знаете много добре как достигнахме до сегашния про... бюджет. Знаете какви битки се водиха между различните институции. Знаете, че имаше огромни е, дълги дебати, но накрая достигнахме до решение. Въпросите са следните. Какво е положението в съвета по политиката за сближаване? Вторият въпрос. Трите институции. Как можем да работим заедно в рамката на едно истинско партньорство, за да сме по-ефективни и да дефинираме по-добре кохезионната политика – и да достигнем до едно добро и крайно необходимо в момента решение на въпроса за европейските граждани. Също така, каква ще е ролята, която ще играе Белгийското председателство за подготовката на за предварителната подготовка на дискусията за реалните условия, за да спечели време. Благодаря ви много за вашето съдействие. Благодаря, Тамаш Дойч. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök úr, kedves kollégák! Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз слушах това, което бе казано до момента и аз се радвам че вие казахте, че Белгийското председателство ще подкрепи регионалната политика и особено политиката за сближаване след 2013 година и че това ще е приоритет за Белгийското председателство. За мен това е важно, защото е важно да знаем каква е нашата цел и как ще изглежда кохезионната политика след 2013 година и какви ще са нашите приоритети. Всичко това е свързано с стратегията 2020. Но може би е, трябва, е, може да ми позволите да бъда малко ироничен. През последните години видяхме някои неща, които не бяха толкова добри. Видяхме, че институциите се занимават главно с самите себе си, създават се различни експертни групи, що се отнася до политиката за след 2013 година. А регионалната политика е важна политика и трябва да има съответната висока стойност. Ето защо трябва да помислим какво сме постигнали до момента. Европейският парламент се занимава с тази тема в специална комисия. Имахме и работата под испанското председателство, а сега щафетата се поема от белгийското председателство. Как се е, как изглеждат нещата с, с Комитета по регионите? Има ли възможност за сътрудничество между Комитета на регионите и Бългийското председателство? Как изглежда това сътрудничество? До момента такова сътрудничество беше недобре координирано. Имаше прекалено малко стратегически размишления. Може би то трябва да бъде формулирано по-опростено и по-прозрачно. Може би трябва да предприемем един по-холистичен подход. Особено, що се отнася до важни решения, трябва в такъв случай да се обсъдят въпросите в отделните органи и след това да се подходи цялостно и единно, защото става дума за нашите граждани. В крайна сметка, е, става дума, например, за неща, които засягат един бългийски, един полски или един унгарски кмет. Тогава трябва да сме сигурни, че работата, която ще свършим, ще е добра. Съвета подготвя документи, които трябва да бъдат предадени по-нататък и това е добре, но за мен е много важно прозрачността. Прозрачността е от изключително важна, важност и се надявам и искам да попитам дали Бългийското председателство има, има да предприеме някои мерки за прозрачността. Господин Тремаполос, моля. Για βιώσιμη ανάπτυξη. Господин министр, вие говорихте за устойчивото развитие. И бих искал да ви помоля да отговорите в подробности на въпросите, които ви се зададоха сега в дискусията. Свидетели сме на криза, която е особено остра в някои региони от Европейския съюз. И аз бих искал да зная, кои са основните насоки в регионалната политика, които ще следвате, особено, що се отнася за, до засегнатите от кризата региона, региони. А, вие знаете какво имам предвид. Балтийските държави, средиземноморските държави. Тоест, дали ще бъде разумно да се прилага една антициклична политика? Дали тя ще може да помогне на тези региони да преодолеят кризата? Или как могат по принцип тези региони да бъдат подпомогнати? Защото в някои държави устойчивостта се разглежда като лукс. Може ли да подпомогнем тези страни да опосредстват и поощрят инвестициите, така че да осигурят едно устойчиво развитие. Благодаря, госпожо председател. Казва министърът. Аз ще започна с отговорите на колегите. Най-напрез на въпроса на господин Бостинаров, ситуацията в съвета и бъдещето на политиката за сближаване. Съветът няма формално становище до момента т.е. по отношение на политиката за сближаване. Няма проекто становище. Защо? Защото трябва да, бъ... да се уточнят някои елементи предварително. Например, трябва да има оценка на бюджета. Основният въпрос преди да се създаде една стратегия е да се уточнят финансовите въпроси, финансовите аспекти, как ще се финансира тази стратегия стратегия. Естествено, устойчивото развитие е много важно, но въпросът си остава какви средства имаме на разположение. Трябва да използваме и времето да убедим съвета, че политиката на сближаване е много важна и разумна политика. Аз имам впечатление, както и много от наблюдателите, че няма да може да постигнем економическия ръст, ако не следваме логиката на сближаването. Сближаването е противникът, не е противник на стабилизирането. Без, постполитика на сближаване не може да постигнем економически ръст и стабилност. Ние ще се ангажираме А сега на въпроса на господин Дойч. Разбирам ироничният тон, но когато говоря за семинари, за институции, за становища и декларации, е, иронията е уместна. Наистина трябва обаче да имаме не само стратегии и визии, а трябва да имаме и конкретни резултати. Има един пункт, който трябва да променим, а именно неяснотата на механизмите и то така както преживяват тази неяснота гражданите. Аз не гледам от перспективата на експертите или на депутатите, на, на нас самите, които имат представа от нещата, а по-скоро от перспективата на хората, които, за които се прави тази стратегия? Как може по-добре да формулираме стратегическия профил на Европейския съюз, така че хората да го разберат? Местните власти да го разберат? Трябва да започнем с дефинициите на стратегиите и да дадем пространството съдействие на онези, които са крайния получател на тази логика на това развитие, на бенефициентите. Ако имаме една добре структурирана стратегия, и ако има интерес тази стратегия да се приложи на място, то тя ще има успех. Стратегиите, от друга страна, трябва да са в унисон една с друга – трябва да са съгласувани и трябва да гарантираме добавената стойност за всяка стратегия. Може би сте чели отвореното писмо от е, по, написано по времето, когато господин Фан Ромпой взе своя пост, в което се казва, че има нужда от много големи, глобални, трансверзални, напречни стратегии. И когато човек се застъпва и се ангажира с политиката на сближаване, то може да се види, че именно тези стратегии подкрепят политиката на сближаване. Тук няма противоречие. на политика не е сама за себе си. Ако ние искаме стратегията 2020 да е успешна във всички сектори, то трябва да се погрежим, че тези, които са заети с изпълнението на стратегията, трябва да, да имат някаква полза от прилагането на тази стратегия. Аз тук не говоря само за пари, за средства. Структурните, структурните слабости на нашата економика излязоха наяве. Тук говорим за една верига, която се къса, когато най-слабите брънки не издържат. Ето защо чрез тези политики трябва да укрепим тези слаби брънки. Чрез нашата политика ще се опитаме да уточним къде и какви приоритети трябва да се предприемат и къде са необходими инвестиции тогава ще се види, че всички всъщност имат интерес от това да се концентрират върху тези слаби места. И тогава ще видим, че иронията може да бъде оставена на страна. Естествено, иронията е уместна, когато не се постигат конкретни резултати. Освен това, хубаво е да се концентрираме върху конкретни въпроси. Господин Трематолос зададе въпроса за устойчивото развитие. В днешно време им се наблюдава определена умора от това понятие устойчиво развитие. То се използва непрекъснато, но мисля, че бъдещето ще покаже, че трябва да концентрираме усилията и средствата си върху проблематичните области и да ги използваме разумно. Трябва да използваме по-малко енергия, но по-ефикасно. Трябва да взимаме стратегически решения и да ги изпълняваме ефикасно. Дали това ще са напречни решения, те или не, те трябва да са целево ориентирани. Политиката на сближаване трябва да се основава на на регионалната политика. Устойчивото развитие не може да се опосредства от региони, които не могат да подкрепят тази политика. И сега един въпрос, който бе задаван често в политиката на сближаване. Трябва да видим възможността за добавена стойност. При мониторинга трябва да видим, че когато се инвестират средства в политиката на сближаване, то тези средства пораждат съответните резултати. Наистина, важно е средствата да бъдат използвани ефикасно. Е, благодаря, госпожа Дели. Благодаря, господин министре. Добре дошли пред нашата комисия. Много се радваме да ви видим. Имам няколко въпроса. Можем ли да развием ролята на вашето председателство? Тоест, каква роля ще придаде вашето председателство на градското измерение на архитектурата на политиката на сближаване? Както знаете, господин министър-председател, в много от големите градове на Европа, БВП расте, докато социалните различия буквално експлодират. Искам да зная какво място ще има в политиката на сближаване място, е, е, елемента социално приобщаване? Какво ще направите за настаняването, за повишаването на енергийната ефективност на сградите? Вие говорихте за участието. Както знаете, след няколко дни ще бъде обнародвани заключенията на а, Юрбанс. А, и тук а, се набляга върху участието на субектите в градска среда. Е, можете ли е, тези заключения да ги предворите и да помогнете за тяхното претворяване в други е, проекти в бъдеще? Завършвам с въпрос за доброто управление. Каква е позицията на Белгийското председателство върху открития метод на координация? Трябва ли да го запазим, да го премахнем ли, да го изменим ли? Това са въпросите, които ви задавам, господин министър-председателю. Благодаря. Рика Манен. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri. Благодаря. Е, госпожо председател, господин министър председателю, както бе казано, председателството е, ще играе голяма роля за определенето на бъдещата политика на сближаване. Много се радваме, че сте тук за тази дискусия с нас. Бихме искали регионалната политика да бъде възприемана в максимално широк смисъл, особено що се отнася до бъдещето и особено с оглед на е, стратегията Европа 2020, която вие засегнахте надлъж и на шир. Малко съм объркана от е, конфликта между е, политиката на сближаване и целите на стратегията за 2020 година, особено от гледна точка на финансиране и бюджет. Би трябвало да има връзка между двете. Трябва да постигаме тези цели. Много важно е за нас да запазим сегашното ниво, сегашните размери на бюджетни средства, защото ако има съкръщение в бюджета и регионите пострадат от това, подобна тенденция ще се отрази отрицателно върху изпълнението на стратегията Европа 2020 година. Затова всички, които отговарят за изпълнението на тази политика, трябва да мислят за връзката, която посочих. Вие говорихте за достъп до услугите. Комисарят Хан говори за това вчера по-конкретно. Смисъл осигуряване на широко лентов интернет във всички райони. Мисля, че това ще е много важно за създаването на по-широки възможности в регионите. По този начин, дори по-отдалечените региони ще имат достъп до по-голямо разнообразие от услуги. Е, доста колеги говориха за критериите. Много важно е, че сте заели позиция в смисъл, че се нуждаем и от други критерии за развитието на регионите, а не само БВП. Това е много е, важен въпрос. Е, особено в регионите с малко население. Има и други важни критерии, които ще имат значение в бъдеще. Надявам се, че те ще бъдат обсъдени в съвета. Искам да ви попитам дали евентуално вече сте обсъждали въпроса с, с застаряващото население. А, този проблем ще се задълбочава през следващите 5-10 години и това е фактор с огромно значение за това. Регионалната политика и политиката на сближаване трябва да се опират върху критерии, които можем да използваме, за да преодолеем успешно тази трудност и да окажем помощ на регионите, които имат а, сериозни а, затруднения с застаряващото население. Това има голямо значение за конкурентоспособността на тези региони в бъдеще. Благодаря ви, радвам се, че сте тук и се надявам, че и в бъдеще ще идвате на посещение. Господин Власек, моля. Аз съм си теж се за... Благодаря, госпожо председател. Господин министър-председател, аз с голям интерес слушах изказванията и се развам, че политиката на сближаване е приоритет за бългийското председателство. Ако искаме да използваме финансовите средства правилно, трябва да може да измерваме и тяхното ефикасно използване. Знаем, че в определени региони, въпреки че се дават средства за тях, няма конкретни резултати. Смятате ли да има контрол на ефикасността на използваните средства? И вторият ми въпрос се отнася до финансирането. На фона на сегашната финансова перспектива, разумно ли е да се разпределят средства на най-низкото равнище, т.е. на равнище на общините? Доколкото знам, до момента има два такива случая в Холандия, но не знае дали това е било разумно и дали трябва да продължаваме с тази инициатива. Третия ми въпрос се отнася до интегрирания подход. Ние препоръчахме на общините да изработят такива планове за интегрирания подход. Интересуваме дали планирате оценка на тези интегрирани планове за градоустройство? Освен това, финансовите инструменти като Джесика. Доколкото зная, този инструмент се използва малко за отдаване на кредити. Освен това, искам да попитам, за ПЧП проектите. Каква е възможността за съфинансиране чрез частни партньори? Нямаме още оценка на тези проекти. Смятате ли да възложите оценка на тези проекти? Благодаря, госпожо председател в отговор на различните запитвания. Най-напред по един въпрос, с който поне в две-три изказвания бе чут. Градското измерение на развитието. Трябва да ви кажа, е, че моето убеждение е следното. Днес не можем да говорим за сближаване, за регионална политика, за териториално сближаване, без в нашата визия да е, има място ролята на е, метрополисите, на градските центрове, на градовете. Това обаче не трябва да, да води до забравяне на селските райони. Значи, е, множество лица има развитието. Що се отнася до градските райони обаче и метрополисите, това е една тема, която е предмет на нашето внимание на най-високо равнище, защото днес в градовете е концентрирана нашата цивилизация със съответните предизвикателства, които нарастват в геометрична прогресия. Когато говорим днес за социално приобщаване, знаем добре, че за съжаление при тази метрополизация, при това нарастване на градските е, центрове се задълбочават и изострят е, обществените различия. И това води до проблеми, които трябва задължително да присъстват в общия анализ, е, когато говорим за регионална политика и социално сближаване. За белгийското председателство. Общественото приобщаване е основна тема. Ще имаме конференция за ролята на Европейския социален фонд в борбата срещу бедността и социалната изолация в Брюксел на 18 и 19 ноември. Тоест, вашите въпроси ми дават повод да ви поканя на тази проява. Втори елемент, който искам да откроя. Градовете и метрополизацията – представляват голяма трудност за териториалното управление. Не само от гледна точка на управление на развитието на територията, а защото и по определение метрополизацията е, е явление с презгранични последици. Големите метрополиси днес надхвърлят териториалното измерение и за това а, правомерни са опасенията, правомерни са тревогите, но същевременно трябва да ви кажа, че Белгийското председателство а, ще посвети а, много мисъл и много работа на тази тема. Споменах вече конференцията, тя ще бъде форум за обмен на опита, който съществува в Европа. Имаме между Лил, Кортре и Турн така един метрополис в Белгия къде, и във Франция, където а, сме натрупали много опит. По отношение на финансовите средства и финансирането на политиката, не е тайна за никого, че економическата и финансовата криза ни струва скъпо. Тя ограничава много нашия избор. Трябва да починим избора си на приоритети по тази причина. Многократно заявих това. Що се отнася до стратегията 2020 година, е, политиката на сближаване, бихме искали да насочим средствата си там, където можем да получим максимално като брой и като резултат видими ефекти, но с най-низка цена. Кой е въпросът? който всички си зададохме неодавна и ще продължим да си задаваме. При положение, че в бюджета се прави избор къде да отидат средствата. Европейският съюз има средства, които не са безкрайни. Дори и най-щедрите държави, чиято основна цел е подкрепа на Европейската федерална политика, казват, трябва внимателно да харчим всеки евроцент. И при тези условия, независимо от позиции, трябва да гледаме каква е бюджетната маса, какви са средствата, с които можем да разполагаме и които можем да организираме и мобилизираме в Европейския съюз. имаме средства за политиката на сближаване, имаме средства за политиката на земеделието, когато днес е, е, мислим за пренасочване на средства, е, най-често е, в съзнанието ни изискват, те, изникват тези бюджетни средства, които са най-големи по обем, а са задължителни. Значи, ние трябва да правим преразпределение на бюджета, намаляване на бюджета, което е мъчително и оттам ще има дестабилизиращ ефект. За това многократно в изказването си и в отговорите си на предишните въпроси припомнях, че е, една цел на нашия бюджет не е непременно в противоречие с друга цел на нашия бюджет. Ние имаме и интерес, когато работим в, по политиката на сближаване, да впишем работата си в стратегическите насоки, а не да правим от политиката на сближаване е изключителен инструмент на нашата стратегия. След като казах това и като имаме предвид бюджетните ограничения, през 2011 година ще имаме окончателен отговор как ще продължи е, разискването за бюджета с оглед на следващия бюджетен период. Но вие можете да допринесете много за този дебат, за тези разисквания. Вашата роля е, е да предприемете офанзивни стъпки, динамични стъпки е, за определене на бюджет. По отношение правомощията на местните органи. Вярно е, е, това беше казано и сега се връщаме към темата. сега имаме усещането, че в началото няма да ни е лесно. Защото да се привлекат местните органи в процесите на вземане на решение означава най-напред да им се внуши, че това е в техен интерес. А след това да се гарантира, че националните структури, регионите ще осведомяват редовно местните органи за начина по който могат да допринасят за постигане на нашите цели, без обаче да им внушават чувство на всемогъщество. Сега, тук беше зададен въпрос за застаряването на населението. Това е демографско предизвикателство с териториални оттенъци. Знаем, че застаряването е доста неравномерен феномен. Мога да ви дам пример с нашата страна, Белгия. От демографска гледна точка Брюксел се подмладява. Фландрия сравнително бързо остарява, Валония обаче застарява по-бавно. Това означава, че в една страна трябва да си даваме сметка за разликите в явленията. Още повече като имаме предвид размера на страната. Тя е малка страна, колко различни демографски тенденции има в нея. В своята политика на сближаване този фактор Европейският съюз трябва да го отчете. По тази причина смятаме, че застаряването Едно от новите предизвикателства, успоредно с устойчивото развитие, трябва да бъде отчетено като основна тревога за нас Политиката на сближаване е средство във всеки политически пакет и на регионално равнище да се направи нещо за преодоляване на тази трудност. Сега, има нов проект на комисията за ревизия на финансовия регламент. Това е за бюджета вече. Вие знаете, че има такъв пакет. Моя колега, министърът на бюджета, ще анализира този нов проект, новия пакет. За регионалната политика имаме съзнание, че Одитните методи и е, контрола, ревизионния контрол, е, трябва да бъдат усъвършенствани, защото е, оттам минава доверието. Госпожо председател, да, има двама колеги, още двама колеги в списъка ми, с което ще изчерпим дискусията. Най-напред Шон Кели. Благодаря, госпожо председател. Е, извинявам се. Е, имаха обаждане от избирателния си район и за това трябваше да го поема. По отношение на регионалната политика, няколко седмици е, от моето посещение в Майнхайм минаха и там трябва да ви кажа, че натрупаха много опит. имахме предприемачество, иновация, социална приобщаване, посредством средства от цел 2. Предполагам, че това финансиране ще продължи в районите като Майнхайм и в аналогични градове в Европа. Що се отнася до моята страна, аз все още не мога да се. не мога да вникна в това как се категоризират районите. Това става по произволен признак. Е, източни и западни райони, които са съвсем различни, се обединяват заедно. И е, региони, които заслужават финансиране по този начин, не го получават. Имаме градове като Лимерик, къде, които са е, далеч по-бедни от Голвей, например, в Голуей има безвъзмезни помощи за започване на търговска дейност, каквито в Лимерик не съществуват. Може ли да прекласифицираме регионите на основата на избирателните райони, вместо да се използват тези изкуствени региони, които сега съществуват, тази изкуствена категоризация, която няма никакъв смисъл? Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues, е, Пожа Кони. Господин министре, госпожо председател, колеги, е, много внимателно е, изслушах господин министъра, който казва, че регионалната политика е приоритет на неговото председателство и че регионалната политика е много важна съставка на останалите политики, добавка, ако желаете искам да се спра на упростяването на административните процедури. Имам предвид процедурите на структурните фондове. Струва ми се, че тази политика е сред най-хубавите на Европа, защото се опира върху солидарността. Тя позволява постигане на истинско сближаване и изравняване в социално и обществено и економическо отношение. Но също така тази политика позволява да конкретизираме понятието Европа на място за своите избиратели. Е, е, в изборите за Европейски парламент е, доста избиратели се въздържат да участват, което означава, че те не разбират Европа. А политиката на сближаване позволява да валидираме Европа, така да се каже, да я превърнем във валидно понятие на място. Досиетата, свързани с политиката на сближаване, са изключително сложни, комплексни и местните органи имат доста отрицателно отношение към политиката на сближаване, именно поради това, че досиетата са много тежки, много сложни, процедурите са много сложни. Искам да ви обърна внимание на това. Вие заедно с нас бихте ли превърнали в приоритет а, това опростяване Нещо, което между другото бе засегнато и е, в доклада ни в началото на мандата. Втора бележка. Политиката на сближаване, казваме, е една от най-хубавите на Европа. Но тя е в опасност. Всички знаем това. Говорим за някакви проекти, които в известен смисъл разграждат тази политика на сближаване. Чрез паралелна политика на транспорта, чрез паралелна политика на заедостта, чрез Европейския социален фонд, бих запитала как се отнасяте към тези трудности, към това разграждане? Какво е отношението ви? И на последно място е, споменахте е, неофициалното заседание на министрите в Толедо за настаняването. Е, всяка държава членка знае колко е важно ние, европейците, да имаме истинска а, политика а, на осигуряване на жилища на нуждаещите се. Как ще а, е, третирате политиката на жилищно настаняване по време на а, е, вашето председателство? Благодаря, госпожо Окуни. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да отговоря на господин Кели за е, лимитите е, да, е, този въпрос стои в три различни форми. Поставяне е, в вид на агрегатните показатели. Кои са агрегатните фактори и показатели, чрез които се мери растежът? БВП, БНП, достатъчни ли са? Е, по този начин е, се върви към е, обогатяване в национален план. И тези агрегатни фактори се използват като критерии на национално развитие. Второто ограничение са начините на действие тези а, начини на действие в регионалната политика нямат ли своите лимити, своите предели? Не трябва ли да бъдем по-активни и в диалога се очертава, да, наистина тези лимити, тези предели трябва да бъдат преодолени. Остава и една трета граница, трето ограничение територията. Говорих за интегрирането на градската стратегия, стратегията за развитието на градовете. Говорим за едно и също. Трябва ли да имаме абстрактни териториални лимити, какво да имаме? Избирателни регио... райони или квартали или административно-териториални единици ли, или да възприемем по-широк, по-общ подход? Трябва да сложим границата там, където е най-уместно от управленска гледна точка. Да, понякога градовете се намират на няколко километра разстояние само, но показателите на тяхното економическо развитие са твърде различни. Така че наистина тук е необходимо да е, разсъждаваме. И то много. Е, мисля, че ние можем само да започнем разсъжденията в тази насока, но не и да ги приключим. Що се отнася до въпроса за упростяването? Имам усещането, както вече загаднах, че един от недостатъците на нашата политика е, че тя е херметически затворена по отношение на някои от заинтересованите от нея субекти. Изказвам се на основата на това, което съм чул от експерти, добре запознати експерти. Ако искаме тази политика да има бъдеще, трябва да мислим за начините на нейното осъществяване. Вие имате е, право на инициатива фундаментално в е, е, това отношение. Съветът трябва само да ви подпомага. Предложенията са с най-различен характер. Понякога имаме законодателни проекти, понякога имаме проекти с нор... с... За... за подзаконови актове. Може да, едновременно да се иска повече контрол и упростяване. Някой път е, целите ни се изключват взаимно. Но все пак е, сложността не означава непременно, че ползването на нашите фондове и механизми трябва да бъде сложно. Да, може фондовете и структурите да са сложни, но ползването им да е упростено. С това бих искал да приключа и да подчертая една потребност. А именно, потребно е сега да мислим за начина, по който регионите и местните органи и общности ще се възползват от това, което ние създаваме. Многократно беше подчертано значението на информацията. Информацията и яснотата на информацията също са в центъра на нашите тъжнения, ако искаме хората да се възползват от това, което правим. Благодаря, господин министър-председател. От името на всички ни бих искала да благодаря за този обмен на становища, защото наистина засегнахме много широка гама от въпроси, представляващи интерес за отделните ни колеги, както и за комисията като цяло. И а, много се радвам, че се съгласихте на този обмен. От името на колегите пак казвам, че се надяваме на добро сътрудничество. Благодаря за вашата готовност да изпращате представители на заседанията на комисията Реги в бъдеще. И с това, драги а, колеги, мисля, че можем да а, благодарим топло на председателството за а, заявената готовност за сътрудничество, да благодарим така, както е прието. Uh, Благодаря и на колегите от Унгария. Винаги сте добре дошли, ако искате да участвате в нашата работа. Уважаеми колеги, сега преминаваме към гласуването. The work, the, the Нека да направим проверка, да видим дали работят всички карти, всички устройства и така. Тестово гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте, колеги. Все още не всички са гласували. Край на гласуването изглежда, че системата работи. Има ли възражение? Няма микрофон. Okay, so by the time you get it, okay, we, we will take into account your, your hand. Гласувайте стигане на ръка тогава. И така, точка 6 временно суспендиране на националните мита от общата митническа тарифа при внос на продукти в Мадейра и Азорските острови. Има три изменения. По първо изменение е за, против, въздържали се, приема се. По второ изменение е за, против, въздържали се, приема се. По трето за, против, въздържали се, приема се. Сега електронно гласуване по проект за законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 гласа за, 1 въздържал се, плюс 1 глас за, значи 39 гласа за. Благодаря много, а сега преминаваме Както си спомняте, точка 7, доклад на господин Лухан се отлага, така че преминаваме към доклада на господин Джорджо Ставракакис. Доклада по интегрираната морска политика. Тук имаме повече изменения, 34 на брой. Има компромисни изменения и започваме гласуването с компромисно изменение 1 за. Против? Въздържали се? Приема се? Преминаваме към изменение 2 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение 8. Господин Горакис, имате думата. Госпожо председател, моето, моето изменение е съвместимо с останалата част на текста, за това бих искал да гласуваме по него. Има ли възражения? Няма. Добре, нека да гласуваме по изменение. За? Против? Въздържали се? И така, господин Ангораки, със съжаление се отхвърли вашето изменение. Изменение 9 за. Про... Против? Въздържали се? Отново се отхвърли. Изменение 9. 10 за. Против? Въздържали се? Приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 17-то изменение за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Искате ли електронна проверка? Не. Добре, приема се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се приема се 22 за. Против. Въздържали се приема се. 23 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Можем да направим електронна проверка. Нека да използваме поне веднъж машините по 23-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 гласа за, 11 гласа против, 1 въздържал се. 24-то отпада. Преминаваме към компромисно изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение. Не, извинете. Компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 34-то. Не, то е оттеглено, значи крайното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 39 гласа за. Един глас против. Двама въздържали се. Това е краят на гласуването. Благодаря ви много. А сега преминаваме към точка 9 от дневния ред доклада относно дейността на работната група за бъдещето на политиката на сближаване. Нека да ви припомня, че през ноември, в началото на ноември миналата година, Комисията по, регионални, по регионално развитие взе решение да създаде тази неформална работна група е, целта на работната група бе да проследява работата на групата на високо равнище, която работи под егидата на Европейската комисия и която обмисля бъдещето на политиката на сближаване, а също така да подготви препоръки и за Комисията по регионално развитие по въпросите, които са важни във връзка с решенията, които са взети за бъдещето на политиката на сближаване. Вече сме провели пет срещи на тази работна група, на които сме се срещнали с служители на високо равнище от Европейската комисия, които даваха информация за дебата в рамките на групата на, високо равнище и в рамките на Генерална дирекция региони. След заседанието на вся... след всяко едно заседание на работната група, предоставяхме на всички вас протоколите от заседанията. И така, от тези няколко месеца работа, дебати, дискусии, преговори, имаме и резултати. Има документ, становище изготвено от работната група за политиката на сближаване и нейното бъдеще. Този доклад, разбира се, не е напълно изчерпателен, има и други въпроси, които са важни, но все пак в него се е, е, отделя внимание на е, гледните точки на политическите групи и за бъдещето на политиката на сближаване за периода след 2013 година. Много важно е, че постигнахме съгласие между политическите групи. Важно е, че решихме на този етап да не навлизаме в подробности. И този документ бе обсъден 21 юни на срещата на координаторите и след това бе финализиран чрез писмената процедура. Миналия петък документът бе изпратен до всички членове на Комисията по регионално развитие с цел днес той да бъде одобрен от всички членове на комисията. И така, бих искала да се обърна към членовете на комисията и да поискам одобрение за този документ. Ламбърт, защо вдигате ръка за господин Ван Нистелрай. Може би е, не е лошо да ни дадете малко информация. Да, дадохте ни информация, но повечето колеги а, все още тичаха към залата. Ставаше дума за информацията, която ни дадохте сутринта в 9 часа. А, нещо, което е важно за е, дебата в пленарна зала, който предстои. Нека да го чуят всички колеги. Да, действително тази сутрин в точката съобщение на председателя е, ви дадох информация за решението взето от координаторите на последното заседание в Страсбург. Там взехме решение да бъде зададен устен въпрос на Европейската е, комисия за е, позицията на комисията за основните въпроси, свързани с бъдещата политика на сближаване. Бихме искали дебата и този устен въпрос да се проведат през първата октомврийска пленарна сесия. Имаме и проекто резолюция в този контекст и тя ще бъде раздадена преди извънредната среща на 6 септември. Проекто резолюцията ще отразява становището, което одобряваме днес. Така че това становище, този документ ще бъде използван като основа за текста на резолюцията, по която искаме да гласуваме, както и като основа за устния ни въпрос, който се надяваме да можем да зададем в началото на октомври. Това е, е за начина по който ще се използва е, този доклад, но при всички положения е, е, ще изпратя този документ до председателя на Европейската комисия, до е, председателя на Европейския парламент и до комисаря Хан най-малкото и при всички положения ще го качим и в интернет, за да може да е на разположение на всички. И вие всички а, можете да използвате този документ за разпространение на позицията на нашата комисия и по вашите канали, защото след като го приемем, той става документа, който е обществено достояние. Така, Ламбърт. Добре, формалната позиция, сега приемаме този документ, работили сме по него, имаше много инициатив, работа по инициативата, която вие а, подехте първоначално и в началото на септември. А, каква е процедурата? А, има ли възможност да подаваме някакви изменения? А, това няма да е формална резолюция, която се приема през, а, от а, нашата комисия. А, не можем да навлизаме в подробности. Целта е да се стигне до пленарна зала, да имаме пълен дебат. А, но ако знаем каква е процедурата, може би е добре сега да го направим. И всички да са активни, защото изглежда, че минали път имаше някои колеги, които бяха на, много активни и се стигнат до големи подробности с дебата. При всички положения не можем да ограничаваме изказванията на колегите. За, но трябва да се знае, че има още една стъпка през септември. Добре, нека да разясня това. На 6 септември ще проведем дискусия на измененията въз основа на проекто предложението, което идва от секретарията, което ще върне документа в резолюция. След това ще има време за гласуване по тези изменения и гласуването ще бъде на втората сесия през септември. имаме две сесии или две заседания през е, септември. И гласуването ще е на втората. Господин а, е, Ангорак и си иска думата и след това господин Гудманис и след това господин Бощинар. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, ние изразихме резерви по отношение на този документ и все още ги имаме. Не знам как точно можете да отбележите това. Но все пак съм съгласен с предложената процедура. Ще е, направим изменения през... Ще подадем изменения през септември, е, които да отразят нашата позиция. При всички положения е важно да има обща позиция, но тя да взема предвид и резервите, които са заявени. Благодаря, господин Ангоракис. Нека да припомня на всички, че господин Ангоракис твърдо заяви, че не желая да участва в работата на нашата работна група. съгласно решението на политическата си група, но при всички положения господин Ангоракис, е добре дошъл да подаде своите изменения през септември. Господин Гудманис. Благодаря, госпожа председател. Това е документ на работната група, а не на комисията. Ако е документ на комисията, той трябва да се обсъжда тук и трябва да се гласува по него тук. А, това по никакъв начин не е документ, който може да се счита документ на комисията. А, с моето уважение към вас и към координаторите, е, може би сте свършили добра работа. А, какво искате да кажете обаче с това одобрение на доклада? Да го, да го одобрим или какво да кажем, дали сме съгласни? Това не е демократично. Да се работи и така в някаква работна група и след това да кажете ми всичко е, е решено. Сега тук комисията трябва да даде своето одобрение. Можете е, да си го сложите е, е, на сайта на работната група, но не на сайта на е, комисията. Ако това е документ на комисията, тук трябва да гласуваме по всяка една, по, по всеки един ред от него. Председателката, Извинявам се, ако съм малко остра, но мисля, че не сте си свършили работата в политическата група. Имаше ясна информация, която беше предоставена и бяхме взели решение на своите заседания да се работи в работна група, да има присъствие на всички политически координатори с изключение на тези от е, групата, е, която реши да не участва и бе взето е, решение между политическите групи тази работна група да изготви документ, който да бъде прият. Прав сте, това не е формален документ, но това е документ, който подлежи на одобрение от Комисията по регионално развитие и по който има съгласие между всички политически групи. Така че в някакъв смисъл това е документ, който отразява позициите на членовете на Комисията по регионално развитие. Не знам, разбира се, колко добре политическите координатори са си свършили работата, но се, бих се изненавала, ако а, политическите групи а, не са съгласни е, с а, този документ, а е заявено, че са съгласни. Господин Буштинар. Благодаря, госпожо председател. Искам да потвърдя от името на групата на социалистите и демократите, че напълно подкрепяме вашата идея през септември да се подадат изменения към този документ и след това той да се превърне в резолюция, нещо, което ще затвърди нашата позиция, когато преговаряме с комисията. Така че ние ви подкрепяме, ние сме си направили домашното в хоризонталната работна група. Разбира се, имаше дискусии и а, а, обсъдихме идеите, които са важни е, по въпроса за сближаването. Добре, благодаря. Ако няма никой друг, който желая да вземе думата, този документ се смята за прият от мнозинството на членовете. Ламберт, може би би било добре да получим в писмен вид процедурите, така че да е ясно на колегите, онеси, които все още дискутират, да има ясно каква е процедурата това, че този текст е просто основа на бъдещ текст. Знаем как е разработен текст и след това през септември той ще бъде е, възоснова на този текст, ще се изготви резолюция и всички могат да си вършат работата. А ако има възражения, нека просто да се запише в писмен вид каква е процедурата, така че никой да не се сърди. Няма микрофон. Председателката, просто искам да мога да заявя, че се приема от е, мнозинството, от членовете на групата, документа, който е изготвен от работната група. С това е, поставям край на е, дискусията тук. Сега последната точка. Ласло Сурия не е тук. Какво да правим? Има ли някой представа дали Ласло идва? Не е тук. Добре. В такъв случай, а, нека да прескочим тази точка, докато Ласло дойде. Преминаваме към точката на Ален, който е тук, точка 11, тъп, а, доклад, а, становище, проекто становище е изготвено от Ален Кадек а, за опростяването на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания. Искам да дам думата на колегата Кадек. Колеги, е, нека да дадем възможност на колегата Кадек да направи своята презентация. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. След обнародването от Европейската комисия на известието за упростяване изпълнението на а, рамковата програма за научни изследвания и развойна дейност, а, комисията ИТРЕ а, направи, т.е. започна работа по доклад по собствена инициатива по тази тема. Огромна е значимостта на тази тема и е важно Европейският парламент категорично да заяви позицията. Госпожа Карвало бе определена за докладчик ФИТРЕ докладчикът и ще бъде разискван в комисията и гласуван на 30 септември през октомври на пленарно заседание. Днес с удоволствие ви представям проекта, по който работих аз, след като нашата комисия бе сезирана за становище. Ние би трябвало да придадем необходимата тежест на това становище, за да прозвучи силно гласът на нашата комисия. Научно-изследователската и развойна дейност е, имат огромно значение за преодоляване на предизвикателствата пред Европейския съюз. Възстановяване на економическия растеж, е, е, опазване на околната среда, устойчиво развитие. Стратегията за 2020 година поставя акцента върху активизирането на научните изследвания. Европейският съюз има много инструменти за стимулиране на научните изследвания. Основният сред тях е, е седмата рамкова програма за научни изследвания. Повече от 50 милиарда евро а, е, са насочени а, е, към а, фундаментални и научно-технологически изследвания за период до 2013 година. Многобройни са научните проекти на стойност общо много милиарди евро. Често пъти обаче ефективността на нашите процедури е ограничена поради сложността на тяхното изпълнение. Много е сложно всичко, много е комплексно, което а, пречи на учените и на изследванията за тях е необходима гъвкавост и а, възможност да стигнат до конкретни резултати. Затова Европейската комисия за седмата рамкова програма предлага някои а, улеснения, упростявания. Е, уеднаквяване на счетоводните е, методи е, на национално и европейско ниво, е, създаване на понятието средни разходи, за да се отчитат разходите и постепенно въвеждане на финансиране с оглед на резултатите, например. Приветствам тези предложения, които ще позволят да се а, изпълняват проектите а, в рамките на седмата рамкова програма трябва да се мине и през едно изясняване на е, предварителните елементи. Е, тук трябва е, да привнесем своя опит от политиката с сближаването. Трябва да се каже обаче, че седмата рамкова програма и политиката по сближаване преследват различни цели. И за това не бива тези две политики прекалено много да бъдат хармонизирани или изближавани. Но от ценностите на регионалната политика можем да се вдъхновим най-малкото, за да упростим процедурите в седмата рамкова програма. Упростена е нашата политика в сравнение с преди, това ще позволи по-лесно да протекат дебатите и за финансовата рамка за след 2013 година. Трябва по-ефективно да се насочат изследванията, трябва да се повиши правната сигурност на ползващите се от седмата рамкова програма. В тези рамки, в този дух – затова приканвам а, органите на управление на седмата рамкова програма да се вдъхновят от нашия опит с упростяването, за да опростят своите процедури. Политиката по сближаване трябва, тя от доста години се упростява вече, да бъде използвана като пример за другите политики. По същата логика, се присъединявам към заключенията от доклада на колегата Ван Рой за синергията на различните програми и финансирането на научно-изследователската и развойна дейност. Много са инструментите, понякога са насочени към съвсем различни цели, но потребно е между седмата рамкова програма и в структурните фондове да има синергии. Европейското законодателство – забранява е, разходи са финансирани от структурните фондове да се ползват от друго общностно финансиране. Е, това налага бенефициерите добре да се запознаят с механизмите, но разбира се, нормативната уредба позволява гъвкавост. Различни инструменти могат да бъдат е, съчетавани, когато има отделни проекти, имащи връзки помежду си ще е, внеса изменение, е, за да предложа хармонизиране на правилата за одит, за финансова ревизия между седмата рамкова програма и политиката на сближаване. Общи методи трябва да има. Това е, ще позволи а, не само известно упростяване, но и намаляване на а, така а, броя на грешките. Седмата рамкова програма и структурните фондове имат някои общи принципи, именно съфинансиране и партньорство. Те изискват добро управление, за да могат тези принципи да бъдат приведени в изпълнение. В това отношение добре знаем в комисията Реги, че политика на региона... политиката на регионално развитие се опира преди всичко върху а, отговорността на субектите, които изпълняват тази политика, включително и финансова отговорност. Трябва да припомня, че съфинансирането трябва да остане основно правило. Усилията трябва да се споделят. За това категорично приканвам органите на управление на седмата рамкова програма да възприемат тези е, принципи на управление, които са така успешно прилагани е, в политиката на сближаване. Седмата рамкова програма не е добре децентрализирана. В регионите Европейската комисия взема основните решения. Това е обективно обословано, тъй като целите са различни, но все пак Регионалното равнище е в най-добро състояние да стимулира научно-изследователската дейност, да стимулира сътрудничеството между университетите, научно-изследователските центрове, дружествата. В това сътрудничество трябва да участват и самите местни органи. Трябва да се създават тъй наречените клъстери, които привличат различни субекти и а, обединяват усилията им от фундаменталните изследвания до пускането на продукта на пазара. Бих искал а, това а, измерение да а, се открои в нашето становище. А, научно-изследователската дейност трябва да има конкретно отражение върху създаването на работни места и економически растеж. Не можем да а, прахосваме а, средствата на накоплатеца за проекти, които не водят до повишаване на конкурентоспособността. Трябва да се а, съсредоточават усилията върху центровете за високи постижения, върху проекти насочени към високи постижения, защото ефектът постигнат тук може да се мултиплицира навсякъде на територията на Европейския съюз какъвто и да е научния потенциал на съответния район. Би трябвало по този начин да се използва научно-изследователската дейност за уравновесено развитие на всички територии в Съюза. Трябва масивно да се използва опита от научните изследвания за повишане благосъстоянието на всички региони в Европа. Така всъщност седмата рамкова програма ще бъде впрегната за целите на конкурентоспособността. За комисията е, ИТРЕ госпожа Карвало възприема малко по-различен подход. Тя би искала да даде предимство на научния подход – и за нея, ако се ориентираме от резултатите, това може да се отрази отрицателно върху качеството на научната дейност. Аз обаче Оставам а, привърженик на критерия на резултатите, що се отнася до седмата рамкова програма. Ясно е, че трябва да намерим синергии между всички тези програми и структурните фондове, без да смесваме техните цели. седмата рамкова програма е насочена към високите научни постижения, докато а, регионалната политика и структурните фондове са насочени към сближаване на регионите. Това са съвсем различни неща. Надявам се, че ще вземете участие чрез изменение в изготвянето на а, това становище. Трябва много категорично да заявим позицията си пред колегите от ИТРИ и пред Европейската комисия, разбира се. Моето становище цели да изрази позицията на комисията Реги. Нашият нашата, нашата дейност, обаче нашето послание ще бъдат отслабени по ефекта си, ако така не се прицелим точно, ако излезем извън границите на своята компетентност. И затова очаквам конструктивно да е, участвате в изготвянето на становището е, със своите изменения. Благодаря, Елен. Господин Гудманис сега започва из обсъждането. Благодаря, госпожо председател на почитаемия докладчик бих предложил две неща. Първо, ако погледнете а, предложенията, които комисията а, а, Реги би искала да внуши на комисията ИТРЕ, а, а, първото ни послание а, е, че не се постигат достатъчно резултати. А, през 2010 година в бюджета парите за научни изследвания са с 13% по-малко, отколкото през 2009 година. През 2009 са били с 0,8% по-малко, отколкото през 2008 година. През 2011 година ще има а, още намаление първото, което трябва да подчертаем, е недостатъчното постигане на резултати. А, има пари в регионите а, или пари за регионите, но в крайна сметка те не се освоят и не се изплащат, защото няма готовност в регионите. Това е изключително сериозно. Второ, не знам какво мислят колегите, но според мен няма никакво единство между научните изследвания и социалния фонд. И а, регионалния фонд. Няма нищо, няма никакво сътрудничество. Питах комисаря, но дори не съм виждал документи, които да подсказват а, за някакво сътрудничество. Има пари, които се плащат а, по линия на социалния и регионалния фонд за научните изследвания. И има пари, които се плащат по линия на седмата програма, седмата програма за научни изследвания. А, между тези средства няма никаква връзка. А мисля, че е много интересно да помислим за такава връзка. Това са две много сериозни констатации, които бихме могли евентуално да включим в становището си към ИТРЕ. Thank you. Any, anybody else? I'm... Благодаря. Госпожа Каденбах. Благодаря. Мисля, че докладът и становището на Реги е много важно, защото смятам, че ние като Комисия по развитие на регионите има какво да кажем и със сигурност е, някои неща няма да видим така, както ИТРЕ. Имам един основен въпрос. От една страна имаме изследванията, от друга страна развитието и иновацията. Изследванията е, се финансират от ресурси, а пък иновациите означават да се направи от знание някакъв продукт. От една страна, значи, ни трябват е, центрове за изследвания, например в университетите. И за мен е много важно, както господин Каде каза, е, много е важно достъпът да, за, клай, да, да, да, за малките и средни предприятия да е осъществен. Е, тези предприятия малките лаборатории имат най-големите трудности. Сега, а, основаващия се на резултатите подход, мисля, че за малките и средните предприятия това е също проблем. Трябва да вземем това предвид и може би трябва да а, сме склонни да приемем тук определен риск. Освен това, в Австрия водихме разговори, на базата на които разбрахме, че хората не искат да кандидатстват за про- проекти, защото ги плаши бюрокрацията. Ако аз имам един компютър, който функционира в, с една досегашна програма, е много трудно да направя промените, които са необходими, за да кандидатствам. Благодаря на колегите, които са направили този доклад. Нали Михаил Тойпел, благодаря. Колеги, аз мога да се присъединя към това, което каза колегата Каленбах. Наистина при програмите за изследвания има оплаквания от хората, които кандидатстват, от институтите, от лабораторията, когато, лабораторията, когато става за малките и средни предприятия. Затова искам да поставя още веднъж въпроса. Може би трябва да се каже в доклада на ИТРЕ по-ясно, че става дума за една обща процедура за кандидатстване по програмите на Европейския съюз. Защото това, което чувам от кандидатите е, че наистина разходите за бюрократичните процедури са прекалено огромни. Т.е. трябва да има един уеднаквен процес за кандидатстване. Независимо дали става дума за кандидатстване по дадена програма за изследвания или за, регион, за, за програма, която се подкрепя от регионалните фондове за развитие или друга програма. Госпожа Каримандели. Мерси. Благодаря. Благодаря на докладчика за предложението му. Имам някои бележки, които ще отразя и в изменения. Най-напред, мисля, че е необходимо този доклад да обърне внимание на един от приоритетните въпроси за следващия етап на програмирането, а именно увеличаването на средствата за иновации по линия на устойчивото развитие и економия на енергия, е, възобновяеми енергийни източници и така нататък. Е, това са е, сферите за подготовка, прилагането на новата директива за иновациите към нови сфери. Много добре бе направено това разграничение. Да направим иновациите по-устойчиви, по-конкретни. Днес трябва да вземем предвид тези нови данни, които постъпват економическото отражение, общественото отражение и екологичното отражение. Ако а, обществените науки не бъдат използвани, няма да постигнем успех. Тоест, сътресенията от глобализацията ще се отразят върху демографските показатели и е, ние говорим днес за иновации и за предприятия веднага след това, за предприемачеството. Нека внимаваме. Социолозите, историците трябва да бъдат слушани, нека не ги забравяме, иначе пропускаме общественото измерение освен това, искам да кажа, че в доклада не се говори нищо за връзката между иновации и а, обществено приобщаване, интеграция. Смятам, че е задължително да се направи връзка между сближаването и развитието и а, това трябва да бъде обединено в интегриран социален подход. Ние имаме тъй наречените общностни програми е, за тъй наречената In Europe. Европа, в която всички участват. Необходимо е да се а, предвиди конкретен принос на програмата за научни изследвания, а, например за обучение на уязвимите а, групи от населението в определени райони на градовете, което да допринесе за намаляване на социалните различия повишаване на възможностите за движение, повишаването на достъпа, разширяването на достъпа, включително до важно за хората оборудване и съоръжения. Много място има тук за изменения на мен ми се струва, че трябва да подходим ребром към научните изследвания. Ако имам а, ме време, господин докладчик, нека чуем нашите изследователи, нека включим Френския национален център за научни изследвания а, да ни кажат те какво мислят. Благодаря, госпожо Дели. Жан? Е, Шон Кели. Съвсем накратко. Няколко а, думи. Мисля, че научните изследвания задължително трябва да бъдат вкарани в клъстери. Иначе а, няма да се стигне до резултат и големи райони ще бъдат изолирани. На второ място, а, упростяването на а, подаването на заявление е също е от жизненно важно значение. За много хора е направо изкуство да попълнят формулярите. Много е сложно. Много хора за това се отказват. И много трябва да бъде направено за упростяване на процедурите. Освен това, трябва да стигне посланието до онези, които могат да се ползват от финансирането, да постигнат резултати с него и да знаят, че това не е сложно. На трето място струва ми се, че трябва финансирането да бъде обвързано с резултатите. В противен случай, голяма част ще имаме иновации без научни изследвания и научни изследвания без иновации. Това не е полезно за никого. Трябва финансирането да бъде така структурирано и разслоено, че колкото повече резултати постигате, толкова повече получавате от предвидените средства. А колкото по-малко постигате, толкова по-малък процент от заделените средства получавате. Трябва да иновираме, да създадем устойчиви работни места. Това е идеята на усилията ни в тази посока. Благодаря. Никой друг не зная е, е, да иска да се изкаже. Не, не знам, вие, господин Кадек, дали бихте искали да вземете думата. Да, благодаря, госпожо председател. Най-напред е, много се радвам, че колегите проявяват такъв интерес, че ще участват с изменения в това становище, защото а, а, е много полезно това, което чувам а, за предлаганите изменения. Можем да обсъдим доста. Проблемът за резултатите и дали те да бъдат критерии за финансирането до някъде ще бъде така линия на разделение. А, това ще се види и в измененията. Но предложенията, които бяха направени от различни колеги, несъмнено, а, могат да бъдат отчасти включени в становището, за да се постигне справедлив компромис. Това правим всеки път, когато правим становище по собствена инициатива. Благодаря предварително за всички бележки, които ще постъпят. Благодаря. Драги колеги, единственото, което трябва да решим днес е срокът за измененията. Предлагам да го определим на е, обяд 22 юли. 10 дни за внасене на изменения да си определим. Защото искаме на 6 септември комисията Реги да приеме доклада. Моля. Не забравяйте да внесете измененията, ако имате такива. Сега е, се връщаме на точка 10. Господин Ласло Суриан дойде. Незабавно ви давам думата, господин Сориан, за да представите тук основните проблеми е, на своята работа. Е, Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Най-напред искам да ви дам няколко информации за положението на бюджета 2000, проекто бюджета 2011 година. Днеска Екофен всъщност би трябвало да излезе със становище. Това беше планирано, но не се случи. И защо не се случи? Лисабонският договор, който вече е в сила, предполага една нова ситуация, в която се намираме в момента. И това означава, че не става дума за обикновените или познатите процедури, а по-скоро става дума за това, че парламента има е, възможност на разположение да използва 8 седмици за излизане със становище. И тези седмици, този срок не започва от момента, когато ние получим материала на английски, а когато получим преводите на всички официални езици. И това се случи преди кратко време, т.е. няма да имаме становище на Екофин до август. Това обаче не е голям проблем, защото стана ясно на заседанието на Корепер, че две трети от е, мнозинството в съвета подкрепя проекто бюджета. Ние ще получим и едно писмено становище. Какво означава обаче това становище или мнение на съвета? Това е нашата тема. Нямаме особено положително впечатление от това становище. Разбираме, че държавите членки имат свои трудности, с които трябва да се справят и не са склонни да отстъпват от определени положения. Най-напред виждаме, че има нужда и недостиг от пари, средства, ресурси. Това се вижда в новия проектобюджет. Има просто по-малко средства. Освен това има и още един специфичен аспект, който трябва да вземем предвид. Държавите членки казват, че националните средства също не са така, както бихме искали да, бъде, да бъдат. И така, плащанията през 2011 година ще са по-малки от предложението на комисията. Трябва да видим ние тук в комисията за развитието на регионите, трябва да излезем с едно ясно становище. Различно е положението в различните държави членки. Но общо може да кажем, че навсякъде се, се усеща влиянието на економическата и финансовата криза. Навсякъде положението е трудно и това влияе върху националните средства. Трудно е да опосредстваме развитие в такава ситуация. Но, както казах, ние се намираме в една тежка ситуация, която въжи за всички държави членки. Ето защо предлагам следното. Независимо от това какво ще каже Европейския парламент, в крайна сметка, ние като комисия трябва да сме едини в нашето становище и трябва да кажем, че сме за една определена линия. Колегата вече каза, че БВП като критерий трябва да бъде допълнен от други критерии и тук не бива да про... проиграваме шансовете си. защото имаме предложението на съвета, на което трябва да реагираме. И освен това трябва да излезем с становище, което да е регионално аргументирано. Нашата основа е сближаването. Важно е да намерим средствата, да осигурим средствата, които са необходими за осъществяването на тази политика. През последните месеци, през последните месеци нещата не се развиваха така, както бихме искали и вероятно в края на годината ще недостига на средства ще се усети още повече в държавите членки. Още през 2009 година имахме много заявки от държавите членки, които вероятно няма да бъдат изпълнени през тази година и ще трябва да бъдат изпълнени следващата година. Предложението на комисията е добро за нас. Аз не съм направил един подробен анализ пълен анализ, но знае какво има предвид съвета. Съвета си е премислил тактиката да направи съкръщение на средствата, които той аргументира, но в сравнение с 2010 година тези съкръщения означават всъщност увеличение на средствата. И парламента трябва да излезе с единна позиция. Имаме числата от 2010 година. И ще трябва да боравим с тези числа, докато не получим нови данни. Ето защо е важно да сме единни. Но Дори когато не става дума за 2010 година, трябва да сме едини в по-нататъчните си размишления, за да може да имаме напредък. Според мен, нещата стоят така. Е, всички езикови версии са на лице и няма причина да не се правят предложения за изменение. Самият аз също имам идеи за такива предложения. Но мисля, че координаторите най-напред трябва да се консултират помежду си по отношение на измененията. Пилотните проекти са много важни, те не биват да бъдат забравени. Ето защо се обръщам към координаторите да не ги забравят, да не ги изключват от своето внимание. Това не означава естествено, че депутатите не могат да дават сами от свое име е, предложения за изменения. В никакъв случай не искам да кажа това. Но наистина се надявам да може да формулираме единно становище, което да следваме. Чухме някои изложения до момента. Имаме становището, което вече е на лице. И сега трябва да се опитаме да постигнем това, което искаме. Има предложения, които трябва да бъдат обработени. И аз Тайно се надявам, е, че до септември няма да постъпят много нови предложения, но естествено, ако някой иска да подаде допълнително предложение, това е възможно, но трябва да е в срок. И аз трябва да бъда, да бъда информиран на време, за да мога да реагирам съответно. За да мога да изготвя версията. Госпожо председател. Това беше моето изложение по отношение на становището. Това е и становището на координаторите от НП. Благодаря ви. Thank you very much, Sulian, Mr. Goodmanis. Господин Гудманис, извинявам се, днес взимам думата много често. Като докладчик Сянка от нашата група по бюджети, аз е, бих изказал едно становище, което е малко по-радикално от това на господин Сорян. Какво е, е предложението на съвета? Предлага се да се орежат плащанията към фондовете. Не говоря за поетите задължения. Поетите задължения ще бъдат нула но по отношение на плащанията се предлага орязване на 70, 750 милиона евро. И ако разгледаме структурата на тези съкрещения на средства във всеки фонд, ето, например, по регионал, по социалния фонд има орязване на 100 и 20 милиона, 29 от а, Кохесионния 328 от регионални. Господин Шуриан е прав за това, че и след орязването на част от средствата, те пак ще са повече от бюджета за 2009 година. Но по отношение на освояването на средствата през 2010 и 2011 година, освояването беше много по-низко поради кризата. Проблемът е, че сега страните се опитват да получат повече, е, за да могат да хванат влака, който са пропуснали през кризата. Съветът търси някакви резерви. И това е най-важният въпрос, да се съгласим ли с това или не. Нашият основен проблем е следният. Страните се опитват да подобрят и ще се опитат следващата година да подобрят освояването на средствата, защото това е година номер 4 и сега е, е момента да се натрупат плащанията. разликата между поетите задължения и плащания по целия фонд е 100 милиарда. Това означава, че има големи е, разлики за тези 5 години. Нашия и съветът се опитва да уреже средствата. Нашият отговор трябва да е по, по въпроса съгласни ли сме с това или не. Според мен това е твърде голямо рязване. Информация не ни се предоставя за това какво се прави. Единствената информация, която получаваме, единственото основание, което получаваме е следното. Поради от съвета е поради информацията, с която разполагаме, режем 1 милиард и 75 стотни. Председателката. В контекста на казаното от господин Гудманис, трябва да разберете, че предложението на Европейската комисия се основава на прогнози, предоставени от държавите членки. Комисията обикновено съкръщава а, а, част от средствата, които се искат от държавите членки. Е, и бюджета, който идва от комисията, вече е по-малък от направените прогнози. А ако сега и съвета прави допълнителни съкръщения на средствата, тогава а, разликата от прогнозите на държавите членки е още по-голяма. И е, това, което предлага Ласло Шуриан да се върнем към комиси... предложението на комисията е, е доста основателно. Михаил Тойерер. Колегата Готманис засегна важния политически въпрос, а именно каква ще е нашата позиция в една глобална економическа и финансова криза, в която държавите членки имат големи проблеми в бюджетите си. Това е основният проблем. Ако ние тук в парламента кажем, че държавите членки трябва да спестяват, но не само държавите членки трябва да спестяват, но и на европейско равнище трябва да се спестяват. То това е един истински аргумент, който е важен, но тук става дума и за степента на освояване. Дали средствата ще за регионалната политика. Явно има големи разлики е, между отделните области и между целите в отделните държави членки. И за нас това е голям проблем. Да се откажем от средствата в бюджета с аргумента, че средствата така и така няма да бъдат освоени. Трябва да видим причините, поради които тези средства евентуално няма да могат да бъдат освоени. И политически коректно е да настояваме тези средства да са на лице, така както гласи предложението на комисията, докато ние не знаем със сигурност, че тези средства наистина няма да бъдат освоени. Това трябва да кажем на координаторите. Може би трябва да се направи един доклад за степента на освояемост. И тогава да вземем нашето решение. Мисля, че не е добре просто да штурнираме, да се откажем от тези пари. Трябва комисията да се консултира с държавите членки и да се разбере защо тези средства няма да могат да бъдат освоени. Господин Бощинаро, благодаря много. Нека първо да поздравя господин Шуриан за доклада му. Първо, по точка трета, пилотни проекти – в контекста на бъдещата стратегия за Дунавския регион, групата на социалистите и демократите подкрепи идеята за пилотен проект за този регион, за да се подобри конкурентноспособността и да се е, укрепи регионалната идентичност. И за това сме за сливането на проектите за сътрудничеството с е, в региона и проекта на господин Сориан. А, така ще можем да избегнем конфликта и конкуренцията в нашата комисия. На трето място, против, сме, против идеята на съвета сме за а, на, запазването на нивата на поетите задължения, но за намаляване на плащанията. Не смятаме, че трябва да се намалят плащанията, смятаме, че трябва да се възстановят настоящите нива. Така че предложението на докладчика и е, вашето предложение, госпожо председател, би било най-разумното. През 2011 година, нека да не забравяме, че в някои страни вече се появяват признаци на възстановяване и това ще е пик на освояването особено за големи проекти като е, тези за инфраструктурата и намаляването на финансирането ще се отрази на възможностите тези проекти напълно да бъдат завършени до 2013 година. Благодаря. Господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, трябва да се каже, че трябва с наличните средства да постигнем нашите цели. Но когато говорим за съкръщение без обяснение, без аргументи, и когато то, то обясненията са единствено степента на освояваемост, това не е приемливо за нас. Но освен това мисля, че в именно в момент на криза не бива да отстъпваме от нашето становище, особено що става, щом става дума за пилотни проекти в рамките на, на Дунавската стратегия, които имат нужда от съфинансиране. Ясно е, че тук няма да има възможност за специални средства, за специални помощи. Трябва да помислим дали трябва всички разходи да бъдат правени по начина, по който до момента са били правени. В този смисъл трябва да помислим за начина, по който е провеждана до момента регионалната политика. И след като Сметната палата казва, че има някои средства, които просто потъват и не постигат своите цели. Например, при сътрудничеството с, Тру... с Турция, тук трябва да помислим дали и тези инструменти, предприсъединителните инструменти трябва да бъдат формулирани по начина, по който са функционирали до момента. Трябва да се дискутира по този въпрос. Той също е във връзка с регионалната стратегия и политика. Господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Е, писмения и устния доклад на господин Суриан е, по провокират у мен впечатление, което не е съвсем положително. Може да обсъждаме всичко възможно, но докато съвета не излезе със становище, ние нямаме нищо сигурно, върху което да стъпим. Това, което бе засегнато в момента, е съкръщението на средствата. Е, трябва да знаем защо се съкръщават те. Вчера някои от колегите от националните парламенти казаха някои от причините. Има, има проблеми с, съфинансирането поради бюджета на, на държавите членки, но други колеги съвсем честно казаха и открито, че имат проблеми с ноу-хауто на освояването на средствата. Мисля, че това е също въпрос, който не бива да подминаваме как именно може да помогнем на тези държави, на тези региони да освояват по-добре тези средства. И то в сътрудничество с комисията. Може да помислим за това. Но нашата дискусия се занимава с две неща. От една страна се опитваме да утвърдим до моментните успехи на е, кохезионната политика. От друга страна не знаем дали основата, дали финансирането на политиката на сближаване ще продължи. Същото комисията в момента не прави обвързващо изказване, обвързващо становище за проекто бюджета за 2011 година. Държавите членки вече имат споразумение за стабилизиране, а Европейския съюз ще представи 60 милиарда в рамките на цялостния пакет от 750 милиарда. Откъде ще дойдат тези 60 милиарда, не знаем. И би хубаво да разберем от комисията, откъде тя смята да вземе тези пари. Чуват се слухове, че неосвоени средства от структурната политика могат да послужат за покриване на рискове, когато става дума за поети задължения в рамките на а, споразумението за стабилизиране. Сега ние може да говорим теоретично за бъдещето на политиката за сближаване, може да набелязваме теоретични успехи, но ако не знаем как тези инициативи ще бъдат осигурени финансово, и ако не знаем как наистина на практика ще процедираме, то това е една прост дискусия, която просто няма да стигне до никъде. Предстои ни лятна вакансия, но политиката не познава вакансии. И мисля, че още през септември трябва да се заемем с тези въпроси и без отлагане да говорим с комисията, да изискваме ясни отговори, защото в противен случай няма да постигнем никакви конкретни резултати. No speaker, uh... Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Така че давам думата на Ласло Шориан. Благодаря много. Уважаеми колеги, благодаря за коментарите, благодаря за съветите. Мисля, че дискусията беше много интересна. Нека да отговоря на няколко от задните въпроси. Първо, показаното от а, е, моя уважаван приятел Гудманис. Ако правилно съм разбрал от превода, вие сте против, това казахте в началото, а, а пък после повторихте същото, което аз бях казал. Не мога да разбера против какво сте. А, най-важният въпрос, който вие повдигнахте, и то съвсем ясно, е следният. Ако тази комисия, комисията по регионални въпроси, вземе решение да се опита да защити цифрите, представени от Европейската комисия по време на последните преговори с съвета, извинете, въпросът е дали да ги защити тези цифри. Мисля, че от изказванията изглежда, че до голяма степен сме обединени и смятаме, че трябва да защитим предложението на комисията. Това беше и вашето предложение, и моята позиция. В крайна сметка, при едни преговори, все нещо ще загубим, в един такъв, такива разговори всичко е възможно. И трябва да знаем, че могат да се загубят а, е, някои суми, но а, е, сега а, е, трябва да изработим подходяща тактика. И по тактически съображения се надявам, че през септември едно много широко мнозинство от членовете на тази комисия ще подкрепят този подход. Госпожо председател, както вие казахте, съвсем основателна е идеята да се защити планът на Европейската комисия. Защо? Ясно е, че приложението, извинете, че освояването ще се увеличи. Ясно, че през последните години, поради поетите задължения, много програми започнаха да действат, а плащанията ще дойдат по-късно и периода от периода 2011 2012 2012 година е периода, в който плащанията се увеличават. Това намаление, което иска съветът, е, е поредната тактическа стъпка от страна на съвета. И смятам, че трябва да се... сме обединени и да твърдим, че регионалната политика не е част от проблема, тя е част от решението. Това е един много полезен начин, по който можем да подобрим економическото положение в държавите членки. Затова една добра стъпка тук би била не да се намаляват средствата, а да се увеличат средствата. Разбира се, поради е, ограничените възможности няма как да се постигне е, увеличение в действителност. Що се отнася до пилотните проекти, комисията направи и същото предложение. Има три предложения, едно от господин Дойч, едно от мен и едно от вас. И комисията сметна, че е добре тези пилотни проекти да се обединят. А, мисля, че е добре да обсъдим а, тези въпроси и да видим дали можем да намерим добри решения. Надявам се, че ще успеем да поставим началото на един много добре работещ пилотен проект. Надявам се, че вече всички са наясно, че на този етап микрорегионалната политика не означава повече средства, а напротив, е, тя означава задълбочено сътрудничество между различните региони, на пилотните проекти получават повече средства, без да използват програмите на Фонда за регионално развитие, Кохизионния фонд или други фондове. Трябва да ви информирам за това, че що се отнася до пакта за стабилност и до нови инструмент за 16 милиарда, това не са а, пари не са европейски пари. Не са пари, които ще се събират от различни източници и ще се сложат в един чувал. Това е програма, която се създава с предположение, че може никога да не бъде използвана. Въпросът е обаче, ако се наложи да се използва тази програма, че ние трябва да сме готови за нейното използване. Ако има нужда от е, оказване на подкрепа на дадена държава членка посредством този нов механизъм, тогава комисията ще излезе на пазара и ще купи капитали е, с е, ниска лихва, защото доверието към Европейската комисия е по-високо, отколкото към отделните държави членки. Именно заради това комисията ще може да получи заем при по-низки е, лихви, при по-благоприятни условия, отколкото би могла да го получи съответната държава членка. След това средствата ще се прехвърлят към държавата членка. Механизмът сам по себе си е сложен, аз не разбирам всички негови подробности, но при всички положения няма да се използва нито евро от Фонда за регионално развитие или от Кохизионния фонд за финансиране на този нов инструмент. Радвам се, че някои от вас повдигнаха и въпроса, по който имаше доста неясноти. Всички ние се шокирахме, когато разбрахме, че 6 милиарда, близо половината от годишния бюджет на Европейския съюз. Ораторът прекъсва изречението. Благодаря, колеги, за коментара. Коментарите. Благодаря за вашето участие. Смятам, че е, след като получим е, и вашите изменения, комисията ще може да представи едно е, добро становище пред комисията по бюджета и ще постигнем успех. Господа Кал... Госпожа Каленбах искаше да каже няколко думи. Госпожа Каленбах, благодаря за това, че ми давате думата. Аз исках да почетая това, което той вече каза, но искам да изразя желанието си. Ние още преди лятната вакансия, като комисия, да дадем един ясен сигнал на държавите членки, що се отнася до финансирането за бъдещия програмен период. И мисля, че може да сме единни. Може би може да използваме тези два месеца вкъщи и да излезем с една обща позиция, че няма да има бъдещ растеж и развитие, ако регионите не получат подкрепа, ако заетостта и промишлеността в регионите не бъдат поощрени. В противен случай няма да, постъпи, да постигнем целите от стратегия 2020. В противен случай трябва да се отръпнем от нашите цели. Мисля, че е важно от страна на парламента и от страна на нашата комисия да дадем този сигнал, че ние знаем на къде вървим, ако искаме да искрено да се застъпим за увеличаване на заетостта и растежа в регионите. Извинявай. Благодаря много. Трябва да вземем решение за крайния срок, крайния срок за измененията, защото, както каза Ласло, графикът е доста стегнат, нямаме много време, така че крайният срок е 26 юли, т.е. доста скоро. Нека също така да ви припомня, че на 6 септември ще е, гласуваме и ако правилно разбирам, ще гласуваме и по вашите изменения по този доклад и ще вземем е, решение за пилотните проекти. Именно заради това е много важно координаторите да разгледат пилотните проекти, да говорят с Ласло Шуриан, за да може през септември да вземем решение по пилотните проекти. И още едно нещо за пилотните проекти. Трябва да не забравяме, че това е една допълнителна тежест, която се стоварва върху Европейската комисия. Решенията взето, пилотните проекти се управляват и за това тук можем да обсъждаме само финансирането за проектите, но от друга страна не сме планирали средствата, които е необходимо да се е, използват за увеличаване на капацитета на комисията, за да могат да се управляват тези проекти. Така че не е лошо да си помислим дали да не е, осигурим някаква подкрепа и за капацитета на комисията да управлява тези проекти. Що се отнася до стратегията за Балтийско море, парламентът е предвидил допълнителни 20 милиона евро, които трябваше да отидат на, при Генерална дирекция регионални въпроси и за да се увеличи тяхната техния капацитет за управление на проектите, но вместо това тези средства отидоха за външни дейности и отидоха в страните е, съседки на Европейския съюз, където е, се прилага тази стратегия. Така поне е, разбирам по последни данни. И така, 26 юли на обяд е крайния срок за подаване на изменения. Моля, подайте измененията на време. Следващото ни заседание ще бъде в понеделник, на 6 септември. Вярно ли е, че в 7 часа след обед. Ще бъде заседанието, да. От 7 до 8 и половина вечерта в, в Страсбург на 6 септември. Госпожо Дали? Благодаря, госпожо председател. Искам да знам дали в крайна сметка през септември ще получим последваща оценка на градската програма. Защото ако правилно е, съм разбрала, генерална дирекция Регио е съгласна с този график. Искам да знам просто дали ще имаме оценката. Не съм готова да ви дам отго... конкретен отговор на въпроса, но ще ви уверя в следното. След приключването на лятната вакансия ще проведем повече заседания, ще имаме изслушвания. Мисля, че и комисията ще бъде в готовност тогава да ни даде повече информация. Същото въжи и за бюджета. Все още не знаем достатъчно. Така че ще разговаряме и с комисията, за да знаем по-добре как тя планира да осъществи финансовите аспекти от тук нататък. Благодаря за вниманието. Ако нямате други въпроси, които желаете да поставите, първо трябва да кажа, че е, през следващите 10 дни се налага да поработим по измененията, но ви пожелавам е, и приятна почивка след това е, до септември. искам да благодаря и на преводачите, които ни помагаха днес, на които също пожелавам приятна почивка през лятото.